съгласно член 190 от правилника, аз получих предложение 119, извинете, от правилника, аз получих вод на недоверие за комисията. Това е предложение водът на недоверие да се гласува на следващата сесия.